Pone Europos parlamento prezidente, gerbiami. Уважаеми господин председател, уважаеми участници, много се радвам, че днес мога да ви приветствам по случай Международния ден на жената – Имаме гости от 15 държави членки на Европейския съюз. Естествено искам и да поздравя всички тези, които идват от присъединяващи се страни, страни кандидатки. За първи път на Международния ден на жената може да кажем, че има депутати от страни, наши съседки от Украина, от Молдова, от Грузия, Тунис и Марокко. Много се радвам. Добре дошли. Чудесно е, че сте сред нас. С интерес очаквам обмена на мнение, очаквам с интерес това, което ще ни кажете. Темата ни е економическата еманципация на жените, общи действия. Искам да кажа на всички – че днес може да се говори и ще се превежда на всички езици на Европейския съюз без малтийски, естонски и латвийски. Освен това, може да се слуша на албански, арбански, македонски, турски, руски. Пасивно имаме превод на сръбски, боснински и черногорски. Днес цялото мероприятие, включително и семинарите, ще се предават по интернет. Това мероприятие, това откриване в момента. Е, тук не сме предвидели дискусия. Дискусията ще се случи в последствие, по време на семинарите. Председателят на Европейския парламент е също сред нас. Добре дошли, господин Таяни. Давам ви думата. Мадам ла президента. Госпожо председател на Комисията за правата на жените, скъпа Вилия, уважаема госпожо комисар Юрова, уважаеми представители на ООН Жени, уважаема генерален секретар на Международната организация за франкофонията Жан, уважаема госпожо доктор Шива, уважаеми колеги, дами и господа. Най-напред бих искал да ви благодаря за това, че ме поканихте да произнеся няколко уводни слова на извънредното заседание на Комисията за правата на жените. За мен е чест да присъствам и да видя многобройните гости на днешното събитие в Международния ден на жените. Това е празнуване на този празник, но не трябва да го превръщаме само в а, повод а, за риторика. Защото толкова много жени ще бъдат жертви на насилие, на дискриминация, на осъкътяване, на принудителна женитба – докато тези жени продължават да бъдат изключени от е, образователния сектор, от е, пазара на труда, от економиката, от политиката, от отговорните постове, ще трябва да се борим 365 дни в годината, за да затвърдим спазването на основните права няма да се справим с основните предизвикателства, пред които сме изправени – тероризъм, радикализация, войни, бедност, безработица, без да има истинско равенство между мъжете и жените. Само ако дадем възможност на жените свободата да се изразяват, свободата на словото във всички области, само тогава ще имаме сигурен, справедлив и проспериращ свят. Днешната тема е свързана с потенциала на жените за засилване на економиката. Бих искала да приветствам с добре дошла генералната секретарка на Международната организация по франкофонията Михаел Жан, с която ще говоря малко по-късно за важната роля, която играе в франкофонския свят в това отношение. Благодаря ви за това, че насърчавате предприемачеството на жените в субсахарска франкофонска Африка. Няма да скрия от вас, че аз бях европейския комисар в областта на промишлеността и на предприемачеството. Дами и господа представители на Европейския парламент. Европейския парламент връчи най-престижната си награда, наградата Сахаров, на смелите жени, които въплащават в себе си битката за а, защита на техните права. Така, например, младата Малала е, Юзавсай, 16 годишна, се превърна в символ на борбата с религиозния екстремизъм, след като беше насилена от група талибани на излизане от училище. Мисля също така за Надия Мурат и Лайма Хаджи Башар – които принадлежат на езическото, етническо, религиозно мълцинство, кюрдско мълцинство, което бива преследвано от групата Ислямска държава. Тези две момичета бяха насилени и е, принудени да бъдат сексуални рубини. трябва да аплодираме тези жени и да не забравяме никога смелостта им. Бих искал също така Ивоника загинал в Тулуза през 2012 година. Много майки на мисиомански войници попадат в ръцете на радикалистите. Как една жена може да се превърне в пример за децата си? пример за толерантност, ако самата майка е маргинализирана и е изключена от системата на образованието. Много конфликти и екстремистски прояви се коренят в страха на хората от потенциала на жените. Много често този страх се превръща в насилие и отричане на правата. Словесното насилие, опитите за унижаване на жените са е, също подобни прояви. Европейския съюз трябва да служи за пример. Изискваме от всички държави членки да положат колективни усилия, както и европейските институции, за да ратифицират конвенцията от Истанбул. Sono fiero di essere presidente di una istituzione. Горд съм, че съм председател на една институция, която ежедневно надига глас, за да се бори за правата на жените. Европейския парламент насърчава спазването на правата им във всяко едно важно решение, което взема. Има парламентарна комисия, която работи по въпросите за правата на жените. Бих искал да се спра на основната ни тема – ролята на жените в економиката. Колкото по-голяма е ролята на жените в економиката, економиката, толкова повече нараства растежа и заетостта. Предприятията, в които работят повече жени, са много по-ефективни и рентабилни. Маргинализирането на жените в економиката а, си има своята цена. 11,5 милиарда евро а, растеж по-малко до 2025 година, което може да се приравни на БВП на Япония, Германия и Обединеното кралство взети заедно. 655 милиона жени са безработни. 88% от жените на възраст между 30 и 39 години страдат от това, че са родили дете и това води до намаляване на доходите им. Ние в Европейския съюз все пак сме на прав път, защото разликата във възнагражденията на мъжете и жените непрекъснато намалява. Европейския парламент подкрепя предложението за директива на Европейската комисия за по-голямо присъствие на жените в управителните съвети. Изискваме едно модерно европейско законодателство, което да предвиди реформа на отпуска за майчинство, като отидем отвъд традиционните роли и традиционното разделение на задачите в семейния живот. Опитваме се да помогнем на емансипирането, економическото емансипиране на жените и да се борим срещу различните пенсии на мъжете и жените. Ние се опитваме да бъдем пример в това отношение. Постигнахме баланс, перфектния баланс в рамките на председателите на парламентарните комисии. 12 мъже и 12 жени. Направих същото и в своя кабинет. Правим всичко възможно, за да има а, равно представяне както на мъжете, така и на жените. Аз не мога да търпя поведение, подобно на това на един депутат, който по неприемлив начин се изрази за равенството на мъжете и жените започна разследване срещу този е, депутат и в най-кратки срокове ще бъде е, предприета санкция. Дами и господа, някои от държавите ни членки имат опит по отношение на интегрирането на жените на пазара на труда. Във всички държави членки има добри режими на отпуск на майчинство, така че жените могат да продължат своята кариера. Необходимо е обаче да направим нещо повече, като си изведем необходимите полуки. Необходимо е да споделяме най-добрите практики. Европейския съюз е ръководен от принципа на равенството, включително и във външната си дейност. Ежегодно Европейския парламент изпраща делегация на годишната сесия на Комисията на ООН за правата на жените. Екипа, който работи в това отношение, работи за емансипирането на жените в този все по-променящ се свят. Отдава се голямо значение на международното сътрудничество по отношение на зачитането на правата на жените. Това се прави също и по отношение на държавите кандидатки на Европейския съюз. Надявам се, че днешният дебат ще допринесе за задълбочаването на дискусията и на този екип. Борбата за равенство на половете е, се води от смели жени в миналото, както и сега. Ние ще продължим битката заедно с тях. И ще се изкажа на испански, защото има много испанско говорящи в залата. Навсякъде ще защитаваме правата на жените, както в Европейския съюз, така и извън Европейския съюз. Това е задача на всички европейски депутати, всички, които работят в нашия парламент. Това е задача на Европа, на Европейския съюз. Еврото не е само банка. Еврото въплащава всички ценности, които ние споделяме. Затова е важно да защитаваме всичките си ценности, включително и правата на жените в Европейския съюз и извън него. Благодаря ви. iš širdies dėkoju už jūsų. Господин председател, благодаря ви за тези встъпителни слова и благодаря за това, че още веднъж потвърдихте факта, че за нас основна ценност като парламент е равнопоставеността между половете. Ние няма да допуснем жените, правата на жената, жените да бъдат потъпквани. И наистина, надяваме се колегата, който си изрази така негативно за жените, да бъде наказан. Добър tęsim съм mūsų му Ir labai džiaugiuosi, jog. E, Ще продължим с заседанието. Много се радвам, че днес сред нас е Вера Юрова. Тя отговаря за, в Комисията за правосъдието и равнопоставеността. Ние работим заедно с нея много, в много тясно сътрудничество. Давам и думата. Уважаеми дами и господа, благодаря ви за поканата днес. Искам да приветствам всички вас, всички ваши делегати, които са от Европа и извън Европа. Днес е голям ден. Честваме Международния ден на жената. Много важен ден е това за мен, за жените и се надявам също така това е важен ден за мъжете. Това е добър повод за празнуване но важно е също така да направим равносметка къде сме стигнали в Европа, какво сме постигнали и какво все още трябва да се направи. Днес публикувахме доклада за равнопоставеността, годишния доклад за равнопоставеността между мъжете и жените. В него се посочва, че има напредък, основно на трудовия пазар, на, за, заедостта на жените е много висока на 65%. Миналата седмица бе публикувано изследване на Евростат, намал според него намалява разликата между заплащането при мъжете и жените тя е намаляла с няколко процент пункта. Това е много убедително и много радващо. Преди няколко минути днес дадох пресконференция. Това беше чудесно преживяване. Пресконференцията беше с три чудесни жени, жени, които са постигнали много представители на бизнес средите, на мозъч, една жена беше представителка на мозъчен тръст и друга претърпяла а, генитално осъкътяване. Искаме да говорим за успеха на жените. Това е и наше, наша отговорност. Трябва да помогнем на тези жени, които имат нужда от помощ и да окоръжим силните жени, да бъдат още по-силни. Това е в интерес на цялото общество. Трябва да помогнем на тези, които имат нужда от нашата помощ. Така е. Искам да спомена три групи жени. Жертви на насилие. Има много жени, които страдат и които се надяват на нашата помощ. Искам да спомена възрастните мъж, жени и самотните майки, които живеят на границата или под границата на бедността. Трябва да помогнем на тези жени в Европа. Знаете, че атмосферата в нашето общество се влошава. Навсякъде и в Европа, и по света виждаме нетолерантност към жените, ощетяване на техните права и чуваме ужасни изказвания по, по повод на правата на жените. Благодарна съм за това, господин председател на парламента, че вие много решително реагирахте на това, което чухме миналата седмица по време на, на пленарното заседание от един от нашите колеги. Що се отнася до насилието срещу жените? То продължава и ние трябва да действаме. И още нещо. Според изследване на Европа Парометър, 70% от жените казват, че сексуалното насилие върху жените е нещо обикновено в техните страни. Мога да говоря много по повод на нашата кампания, която организираме тази година и всички вие сте сърдечно поканени, поканени да участвате в тази кампания. Тя е за борбата срещу стереотипите за ролята на жените. Тя е против домашното насилие. и стереотипа, който казва, че когато има насилие срещу жени, то жената вероятно също е виновна. Това е стереотип. Господин председател, 16,3% е разликата при заплащането на мъжете и жените. Този процент при пенсиите е около 38%. Това е срамота. Явно не правим достатъчно когато говорим за възрастните жени, е ужасно, когато възрастните жени получават толкова по-малко като пенсия. Те са работили дълго време, те са се грижили за семействата си и тук трябва да не се направят, тук трябва да настъпят промени. Също така и ограниченият достъп на жените при взимане на решение. Само една от 20 компании в Европейския съюз имат жени в ръководни позиции. 60% от завършващите университетите са жени. За къде изчезват тези компетентни жени? Трябва да поощрим жените да вземат водещи позиции в бизнеса. От името на комисията искам да обещая, че ще продължим да използваме всички възможности, мерки, законодателни и незаконодателни действия, за да подобрим положението на жените и то както в нашите страни, така и извън тях. Европейската комисия е посветила, както казах, много средства за борбата срещу, за... срещу насилието против жени. Искам да апелирам към държавите членки, които не, още не са ратифицирали Истанбулската конвенция, да го сторят. Целият Европейски съюз би трябвало да е ратифицирал Истанбулската конвенция. Тази година комисията ще излезе с инициатива за съвместяване на професионалния и личния живот. На 28 април тази година ще се случи това. С интерес очаквам вашите коментари. Нашата работа се основава на много големи, широки консултации. Ние искаме да създадем един добър, положителен ефект от мер... Е, пакет от мерки. Също така ще предложим реформа на общата система за обежище в посока защита на правата на жените мигрантки. Освен това, ще подобрим положението с, семейното планиране и достъпа на жени до образование. И така, нека да се получим от едни от други, от нашия опит. Нека се опитаме да направим Европа и нашия свят по-равнопоставен. Вие сте представители, избрани представители от вашите страни. Нека заедно се застъпим за равнопоставеността между жените и мъжете. Честит ден на жената. Надявам се, че ще имате един много продуктивен и успешен семинар в последствие. Ačiū, ponia komisarė, už mūsų pastovų bendradarbiavimą. Благодаря, госпожо комисар, за нашето постоянно сътрудничество. Искаме да ви благодарим за това, че участвате в нашата инициатива. 2017 година е година на борбата срещу насилието срещу жените. И много се радваме, че днес има толкова депутати от националните парламенти, Нека всички да се присъединят към нашата цел. Ратификацията на конвенцията от Истанбул е изключително важна. 14 държави членки още не се ратифицирали. Ние ще изчакаме така наречения априлски пакет, посветен на равенството и балансирането на професионалния и личния живот. Продължаваме нататък. За мен е удоволствие да приветствам с добре дошли няколко забележителни жени, нашите специални гости. Жени, които любезно приеха нашата покана. Първо, бих искала да ви представя госпожа Микаел Жан, която е генерален секретар на Международната франкофонска организация. Тя е родена в Хаити, в миналото тя е емигрирала е, в Канада с е, своето семейство, тъй като е бягала от диктатурата в Хаити. Тя е борец за правата на жените, допринесла е много за създаването на една мрежа за спешни действия. Впоследствие тя започва да се занимава с е, кинематография. Освен това, тя е 27-я генерален губернатор на Канада. Имате думата. Е, мерси инфинимент Благодаря ви безкрайно за този топъл прием и за добрите думи. Господин председател на Европейския парламент, благодаря ви горещо за топлия прием. Бих искала също така да ви благодаря за всичко, което казахте по отношение на правата на жените. Благодаря ви за това, че заявихте, че ние можем да дадем нашия принос. Благодаря за всичко, което казахте за равенството на половете. Дами и господа европейски депутати, дами и господа посланници, е, скъпи гости, скъпи приятели. Наистина за мен е огромно удоволствие да чуя толкова много езици тук. Езици, които се пресичат и се преплитат тук в Европейския парламент. За нас в Организацията за франкофонията винаги е било важно да се защитава езиковото многообразие, културното разнообразие – така че наистина вие тук сте проява на истинската международна демокрация. Сега по изключително важната тема, която ни занимава днес. Аз се обръщам към вас. Но все пак в този момент аз се обръщам и мисля за всички тези жени, за всички тези момичета, които срещам, които чувам, във всички тези държави, които посещавам на петте континента. Скоро бях в Джибути, в Нигер, върнах се от Буркина Фасо съвсем наскоро. Чула съм думите на много жени и момичета. Много от тях се намират в трагични обстоятелства. Жертви са на насилие и на несправедливост ежедневно има посегателство върху техните права. Те обаче са изключително смели. Те продължават да се борят ежедневно, за да променят положението си, за да променят менталитета, за да променят света. Впечатляващо е наистина да се види как, въпреки пречките. Жените продължават, иновират, предприемат, борят се и оцеляват. Те дават всичко от себе си, цялата си енергия, всичките си сили, за да може да се стигне до промяна. За съжаление обаче, техният потенциал много често е недостатъчно оценен, да не кажа потъпкван и пренебрегван. Да се родиш жена означава да се бориш. В някои региони на този свят това правило въжи повече от всякога. Нека да се сетим за всички тези жени, които работят в черната, сенчестата економика, всички тези невидими жени, които работят без никакъв договор, без да имат достъп до социално осигуряване, без да бъдат признати. 85% от работниците на черно по този свят са жени. Ето защо трябва да направим всичко възможно, за да може усилията на тези жени да бъдат възнаградени. Освен а, труда си извън дома, тези жени а, имат втори работен ден в къщи. Това се случва в Африка, в Тихоокеанска Азия. Всички тези жени също носят в себе си Европа. Те са селскостопански производители, те са творци, те са а, работнички и с, своите усилия оцелява не само тяхното семейство, но и цялото село понякога. И тези жени трябва да разчитат само на себе си, на опоритостта, на решителността, на смелостта си. В 21 век тези жени продължават да нямат достъп до собственост, нямат достъп до финансиране нямат достъп до средства, които да им позволят да реализират инициативите си и да увеличат резултата си и усилията, които полагат в устойчивата економика, в устойчивото развитие. Въпреки това обаче всички проучвания показват, че световният проспоритет е в ръцете на жените. Тогава как може да толерираме подобно положение? Десетки хиляди момичета по света нямат достъп до училище, нямат достъп до висше образование. Това е днешната дискриминация. И днешната дискриминация определя съдбата на тези деца, на тези момичета, които принудително биват омъжвани преди да станат на 15 и стават майки за първи път на 16 години. Като че ли наблюдаваме връщане назад на пазара на труда. Тази дискриминация води до закоравяване на сексистските стереотипи. Необходима е силна политическа воля, за да може думите да се превъплатят в дела. Думи сме чували много. Къде е обаче волята? Волята, която ще позволи тези думи да се превърнат в действия. Трябва да има равенство на половете на всяко едно равнище. Трябва да разчупим стереотипите, да променим менталитета, защото в противен случай няма да успеем за 13 години, защото 13 години ни остават да изпълним целите на хилядолетието, само така ще можем да успеем да направим това, което не направихме през изминалите 21 години. Никой не трябва да получава останалите в това отношение. Смятам, дами и господа, че всички ние трябваше да променим менталитета, да направим тази промяна – това беше необходимо, за да може жените да реализират таланта си, да реализират потенциала си. В много страни жените нямат същите права като мъжете. Нямаме повече време, за да го губим. Някои се опитват да ни накарат да повярваме, че напредъка се крие в статуквото. В някои държави се законодателства, за да се отстъпи от правата на жените, които толкова трудно а, си извоювахме. Ето защо всички ние жени трябва да се обединим, именно това правим днес тук, за да може да действаме на всички фронтове. Спешно е, важно е. Трябва да бъдем внимателни, бдителни, да не забравяме че трябва да действаме бързо, защото нещата трябва да се променят. И към вас се обръщам, господа, защото мъжката интелигентност се измерва в неговата воля да се присъедини към жените в нейната битка. В тази зала виждам много интелигентни мъже. Oui, parce que le contraire... Да, защото да твърдим обратното би било неразумно противното не може да бъде а, е, обосновано. Затова ви поздравявам, господин председател на Европейския парламент и госпожо председател на Комисията по правата на жените. Благодаря ви за тази изключително важна инициатива, инициатива, която реализирате заедно. Наистина много се развълнувах от поканата. За първи път мога да се обърна към вас в качеството си на генерален секретар на Международната организация по франкофония. Мисля, че по този начин сключваме партньорство нашата организация и вашият парламент. И това партньорство, разбира се, само ще засили споразумението за сътрудничество, което подписахме в Мадагаскар през ноември миналата година в рамките на съвета на Международната франкофонска организация. Ние обединяваме държави от пет континента. Нашата организация е решена да обедини усилията си с вашите, за да може всички заедно, мъже, жени, местни правителства, национални правителства, международни организации, НПО, да можем всички заедно да действаме, за да сложим край на незачитането на правата на жените за да може да се сложи край на дискриминацията на жените по отношение на достъп им до образование, до економически ресурси, до производителност равнопоставеност, а, да се сложи край на дискриминацията им в участието при вземането на решения. Трябва да има равенство равенство във всички сектори на економическия живот. Всички ние заедно трябва да се борим срещу стереотипите за половете, защото е много трудно тези стереотипи да се преборят в едно общество, в което като че ли все пак мнението за половете се промени през последните години. Това е една социално-културна революция – от нея се нуждаем. И трябва да предприемем неотложни мерки, за да може всичко това да се, да се превърне в реално, за да може всички момичета да получат достъп до образование. Всички заедно трябва да възстанем срещу всички онези, които искат в името на културата, на традицията, на религията да отрекат правата, които толкова трудно се извоювахме. Всички ние заедно трябва да не отстъпваме пред онези, които поставят под въпрос универсалността на правата, които са присъщи на всеки един човек, защото те потъпват тези права, опитват се да ни върнат назад. Може да разчитате на Международната организация по франкофония, защото ние имаме опит, опит почерпан от пет континента. Вече над 20 години се борим за правата на жените и за превръщането им в автономни економически единици. Правим всичко, за да се преборим с насилието срещу жените и момичетата. Във всички държави, с които работим и с всички инстанции, с които работим, включително и в ООН, ние винаги сме защитавали правата на жените на френски, тъй като френският език е а, инструмента, който използваме. Аз наистина държа на езиковото многообразие, нещо, което посочих още в самото начало. И в всичките си програми винаги сме вземали преди равенството на половете. Без значение дали програмата се отнася за мира, за демокрацията или за правовата държава. Няма значение дали програмата е предназначена за образованието, за професионалното обучение, за висшето образование, за научната и развойна дейност. Няма значение дали програмата е в културната сфера, езикова социалната сфера. Няма значение дали програмата е насочена към устойчивото развитие. Във всички тези програми винаги сме включвали такава клауза, за да може жените да се реализират, да се събудят и да могат да започнат да работят в мрежа. Вече от две години осигуряваме подкрепа на младите предприемачки в Субсахарска Африка и в страните около Индийският океан. Помагаме на малките и средни предприятия, на новаторството на всички, които могат да дадат, доведат до добавена стойност. И надеждата е тук, защото всичко ни кара да мислим, че трябва да инвестираме в човешкия капитал, в тези живи сили, които ще ни водят напред към растежа. Тези живи сили, които преливат от творчество. Новите технологии също дават възможност да напреднем изключително много по отношение на потреблението, на растежа и жените са част от тези нови технологии. Трябва да прехвърлим всички граници, за да се стигне до благоденствие за всички. Това, което виждам на място Опита, който трупам на място и който искам да споделя с вас, ме кара да мисля, че ни предстоят големи предизвикателства. Но надежда има и тази надежда трябва да се умножи. Това са държави, които бяха изоставени, но те могат да имат напредък. Жените, младите хора, те трябва да бъдат приобщени. Всичко ни кара да мислим, че сме на прав път политиката на ОИСР, на МВФ е такава, че трябва да се правят проучвания. И всичките им техни проучвания показват, че жените и младите хора, ако излязат от сенчестия сектор и отидат в официалния такъв, това ще доведе до растеж. Растеж, който ще отползва е от полза за всички. Това ще доведе до отговорно и устойчиво развитие. Това ще се отрази, разбира се, на брутния вътрешен продукт и на економиките на всички държави. Финансовите институции се колебаят да инвестират в, в начинанията на а, жените. Те си казват, няма да поемаме по-голям риск, а, като инвестираме в подобен проект. Това е грешка, защото по този начин не може да има стабилност. Точно по този начин се стига до несигурност в днешния свят. Дами и господа европейски депутати, в заключение бих искала да подчертая значението на всичко, което правите вие. И сега бих искала да се обзаложа с вас за следното. А, вие, ако вие се мобилизирате, за да се гарантират правата на жените и мъжете в програмите за финансиране на европейско равнище, като например инструмента за сътрудничество в областта на развитието, то тогава ще можем да се справим. Нямаме време да губим време, както вече казах. Целта ни е амбициозна, но това не означава, че тя е нереализируема. Благодаря. Ačiū, Mikaelė Žan, už tai, kad dar kartą patvirtinu. Искам да благодаря на госпожа Микаел Жан, която потвърди, че е възможно да загърбим стереотипите и да постигнем напредък по отношение на равенството на половете, стига да работим заедно. Искам да благодаря на председателя на Европейския парламент, господин Таяни. Той трябва да се тръгне, тъй като има други ангажименти. Благодаря за това, че дойдохте. Мили колегос, мили мусу... Уважаеми колеги, уважаеми участници, уважаеми депутати, уважаеми гости. Продължаваме нашата среща. Сега искам да дам думата на доктор Вандана Шива. Тя е писател, активист, учен и майка. Доктор Вандана Шива е индийски физик, борец за социални права. Тя е основател на една фундация за наука, технологии и природни науки. Тя самата нарича себе си екофеминист. Смята, че екологията и феминизма са взаимно свързани и смята, че проблемите пред двете движения, проблемите за околната среда и проблемите за жените се създават от едни и същи фактори и лица. Тя е борец за равенството на половете, освен това не на последно място. Имате думата, доктор Шива. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, в областта на равенството на половете и правосъдието. Желая на всички вас честит 8 март честит Международен празник на жената и искам да честите този ден а, на всички хора, даже на мъжете, за да може всички да бъдем поне малко жени. За Ганди това означаваше да бъдем по-състрадателни, защото състраданието е културна ценност. И то може да се култивира, точно както омразата и насилието. Имаме нужда от много повече любов и състрадание сега. Говорим за економическото властяване на жените. Най-големият въпрос е какво представлява економиката. Економиката, думата економика, термина идва от е, думата ойкос. Същия е происход и на думата екология. Става дума за управляване на нашия дом. Става дума за мястото, където живеем, нашата планета. Екологията е науката за опазването на планетата. В този смисъл жените винаги са били и ще бъдат в основата на реалната економика. Ние създадохме обаче друг тип економики, които са слепи за природната економика, за економиката, в чието център са жените. Няма да ви представям конкретни цифри, нямаме кой знае колко време. Цифрите говорят а, сами за себе си. Най-голямата економика е самата планета Земя. Втората най-голяма економика са жените. Когато мъжете функционират така, че контролират повече от 50% от богатството, не виждам как може да говорим за жените като част от пазарната економика. През 2012 година 159 милиардера съществуваха на Земята. Тази цифра намаляваше прогресивно и през 2016 година имахме само 8 човека, които притежават 50% от световното богатство. На тази основа как можем да говорим за равенство? Всъщност все повече и повече хора са маргинализирани и насилието и недоволството нарастват. Екологията и економиката имат един и същи етимологичен происход. Аз не искам да имаме равенство в една мъртва планета. Защото в момента отиваме нататък, независимо дали гледаме измененията в климата, опустеняването, кризата с липсата на вода, засушаването. Е, всичко това е, може да бъде съизмерено е, с факта, че жените трябва да вървят все повече и повече до източник на вода. 10 милиарда човек от дни. Това е измерението на, на проблема, за който говоря. Постоянно има разпространяване на отрови, на токсини в целия свят. Всяко едно движение срещу тези проблеми се е зараждало благодарение на жените. Същото въжи за трагедията в Чернобил. Първото движение срещу а, проблемите с ядрената енергетика след Чернобил беше създадено от жени. Ние предполагаме, че властта се дава, че властта представлява доминантно отношение. Има обаче една власт, която не отговаря на това описание. В моята цивилизация има една дума шакти. Шакти представлява властта на Вселената. Тя е чисто женска по своя характер. Ние сме силни. Света се убеждава в това със всеки изминал ден, особено когато имаме такива задълбочени кризи. Сега живеем в голяма криза. Всъщност, жените показват, че има друг начин за действие. Ние сме създателите на реалните богатства. Всъщност, богатство в миналото не означаваше пари. Богатство означаваше добруване. Думата wealth на английски идва от well-being, от добруване. Приноса на жените нараства. Аз имам проучване, което доказва, че крайните економии по света оказват негативно въздействие най-вече върху жените. Пет от 6 загубени работни места вследствие на, на економиите са работни места на жени. Съответно, трябва да, да продължим да овластяваме жените, но не знам дали ще можем да им дадем възможност да упражнят тази власт. На следващо място, приноса на жените, техното познание, тяхната производителност. Повечето от моята дейност през последните 50 години се опитват да измери всички тези феномени. Има създаване на изкуствени граници много често се казва, ако произвеждаш само за да консумираш, значи нищо не произвеждаш. Повечето от жените правят всъщност точно това. 75% от производството на храни по света се осъществява от жени. 100% от производството на семена се осъществява от жени. Тоест, жените се грижат точно за това да нахранят своите семейства. По някакъв начин ние не осъзнаваме познанията на жените. По някакъв начин ние подозираме, че жените като че ли не знаят достатъчно. Аз съм доктор на науките и въпреки това повечето от уроците, които съм научила, са от жени. Те са ме научили на това, което знам. Така че трябва да работим за повишаването на производителността на жените и накрая да действаме заедно. Да действаме заедно не означава да се отнасяме а, с нисхождение. Да действаме заедно означава да работим за общото благо. А, да поискаме отново природните ресурси, нашите реки, нашите гори, нашите семена. Измененията в климата и замърсяването на, на въздуха, всъщност всичко това се дължи на една група замърсители. Те се опитват да приватизират атмосферата. Какво да кажем за другите видове блага? Не можем да, да, да говорим за равенство без да има образование. Само, че и, и, и там като че ли има опит за заграбване от страна на, начастници, има опит за приватизация. Когато искаме да действаме заедно, следва да признаем, че трябва да има обща демокрация, демокрация на всички, а не демокрация на един привилегирован слой от обществото. Това трябва да бъде демокрация на земята, демокрация на всички човешки същества. Как да продължим с този патриархален мит, че природата е мъртва и трябва да бъде експлуатирана? Ами всъщност има 300 милиона видове Бактериите, които са в нашия стомах, са в основата на нашето здраве. Науката сега го доказва. Почвите са изключително важни. Ние създадохме една иллюзия на познанието, която предполагаше, че планетата е мъртва или ако не е мъртва, трябва да бъде убита. Предположихме, че растежа се случва само тогава, когато има експлоатация на жените, природата и обществата. Мисля, че е време да потърсим отново човешкото лице у себе си. Ние сме членове на едно и също семейство, семейството на човешкия род. И не мисля, че в този момент на историческа революция ние си помагаме достатъчно. Мисля, че сме почти стигнали до момента, в който нашия вид вече няма място на планетата. Мнозинството от хората на планетата са толкова изолирани социално, че насилието е единствения начин за съществуване. Една трета от хората в Мексико съществуват благодарение на наркотиците, на престъпността и на насилието срещу жените. Насилието ще се разраства. Аз виждам какво става и в моята собствена страна. Мисля, че Жените не трябва да бъдат овластени от някого. Те трябва да поемат една нова лидерска роля. Нова лидерска роля не за да защитават самите себе си, а за да защитят човечеството. Защото човечеството е едно, единно е и живее на една и съща планета. Жените имат потенциал. Ако имаме едно женско бъдеще и човешкия род ще има бъдеще. А ако не го направим, значи човешкия род наистина няма да има бъдеще на планетата Земя. Благодаря. Ашу, Pone daktarė Vandana Шива. Благодаря. Сърдечни благодарности на госпожа Вандана, доктор Вандана Шива. Жените, както чухме, може да са неограничено творчески натури и този потенциал трябва да се използва. Благодаря ви за вашето обращение. А сега Алия Ел Язир ще получи думата. Тя работи към ОНЕ, Комисията за положението на жените. Занимава се с въпросите на образованието също така. Имате думата. Ваши превъзходителства, господа комисари, уважаеми депутати, уважаеми оратори, дами и господа, за мен е голямо удоволствие да се присъединя към вас в честването на Международния ден на жената. Ние оценяваме възможността да сме заедно. Това, този Международен ден на жената е под надслов Жените, променящия се свят, планета 50-50 до 2030 година. Оценяваме усилията на парламента и неговата покана да покани депутати от националните парламенти по този повод. Ние знаем е, какъв напредък бе направен от първия, първото честване на, жен, на Деня на жената от 1909 е, година. Тогава в Нью Йорк бях, бе празнуван за първи път Деня на жената. След това в Европа за първи път бе празнуван през 1911 година в Австрия, Дания и Германия и Швейцария. Правото да бъде жената избирана, да гласува, да получава равно заплащане, да води достоен живот, това са правата, за които се борим ние. Тази борба се води от смели жени от векове, от, от десетилетия. Много от е, исканията на първото поколение жени, които се бореше за равнопоставеност, е, много от тези изисквания и желания бяха осъществени. Но докато честваме този напредък, трябва да признаем, че все още има предизвикателства все още има несигурност и неравнопоставеност. Някой от най-големите предизвикателства се коренят в економическата област. Жените извършват 52% от работата в света. Те работят, Жените работят повече от мъжете, но те печелят по-малко. Има голяма разлика при заплащането между мъжете и жените, при социалното покритие и при пенсиите. Така че не е странно, че тази година на Международния ден на жената ние се съсредоточаваме върху променящия се свят на жените. Това е и надслова на 61-та сесия на Комисията за положението на жените, която ще се състои следващата седмица в Нью Йорк. Какво трябва да се направи? През 2015 година бяха приети целите за, развитие, за устойчиво развитие. Това са насоки до 2030 година за това как да се постигне устойчивост и особено за жените. Освен това, имаме и насоките за бъдещата сесия за Комисията за положението на жените. Е, те са, те са уточнени на базата на доклада на ОНЕ, генералния секретар, е, който носеше името Никой да не изостава. Тук са посочени конкретни мерки за равното заплащане между мъжете и жените. От 2016 година, от началото, текат непрекъснати технически консултации в Брюксел, заедно с комисията. Ние работим с комисията и нашата цел е да предложим мерки, които да се поемат от правителствата и частният, сект, и частният сектор. Ние искаме да, полу, да постигнем целите за устойчиво развитие. Особено е, Нашият панел е, е идентифицирал 7 двигателя за окоръжаване на жените. Най-напред, поощряване на положителните модели. На следващо място, правна защита и антидискриминаторно законодателство. На следващо място, цифрови финансови активи, промяна на бизнес културата и практиките, усилване, укрепване на видимостта и колективното представяне на жените. Бе публикуван и втория доклад на Комисията за, положител... за положението на жените. Тук има заложени определени критерии. Тези критерии бяха изработени на базата на много консултации. Има нужда за една ясна политика в областта на економическия сектор за равнопоставеност. Жените ще продължат да се борят за тази равнопоставеност и ще разширят в партньорства на базата на различни рамкови програми в името на постигане на целите за устойчивост. С всичко това искам да кажа, че има определен консенсус за това какво трябва да се направи. Както вие знаете, целите за устойчивост се отнасят за всички страни. мисля, че всички сме съгласни, че економическото поощряване на жените трябва да се случи не само в третите страни, но включително във всички, но всъщност във всички страни на Земята, включително в Европейския съюз. Така че ние знаем какво трябва да се направи и кой трябва да го направи, но въпросът е как. И е, това, за това ще говорим днес по време на семинарите, как да интернализираме тези цели, как е, да създадем по-ефективни партньорства и как да поощрим промените, които искаме. Днес аз представям регионалната служба за Европа и Централна Азия на ООН. Това е служба, която е много ангажирана е, да защити правата на жените. Ние се борим против бедността сред жените и против тяхната маргинализация. Ние се борим срещу стереотипите. Ние работим по много различни начини, с много различни партньори в рамките на ОНЕ и извън тази система. Понякога ние работим в политическата област, друг път Работим в, на програмно равнище в много различни страни. наши партньори са регионални и местни институции, правителства и неправителствени организации. Искам да се съсредоточа върху цел 5.1 която означава да се премахне дискриминацията на жените и момичетата навсякъде. Оказва се, че за тази цел да бъде постигната трябва да има законова рамка. Трябва да има равнопоставеност на жените. Ние започнахме една инициатива, наречена пътна карта за същностно, същностно но равнопоставеност 2030 година. В рамките на тази инициатива ние се борим против дискриминаторното законодателство. Днес повече от 150 е, държави все още имат законодателство, което дискриминират жените, включително и в рамките на наказателно-правното законодателство и административното право. До 2030 година нито една държава не трябва да има законодателство, което дискриминира жените. Ние подкрепяме жените да участват в економическия живот наравно с мъжете. Особено се насочваме към уязвимите жени и най-бедните жени. Ние им помагаме да участват в веригата на създаване на стойности. Ние обучаваме жените как да създават свой бизнес и как да имат достъп до трудовия пазар, как да, съз... как да се заемат и да развиват бизнес в областта на устойчивата економ... економика. Економиката на грижата, това е една друга от нашите цели. Тук говорим за социалната защита на жените и крижата за дома и семейството. Ние знаем, че Европейския съюз работи върху едно предложение за усъвместяване на личния живот и професионалния живот. Трябва да поощрим практически споразумения, които да подкрепят равнопоставеността на жените и трябва да преустановим културата, която ощетява жените, защото те се грижат за семействата си. Но трябва да направим повече от това. Трябва да направим повече от промяна на работната, на трудовата култура. Освен това, какво трябва да се направи? Трябва да имаме социална инфраструктура на грижите. Жените полагат грижи за членове на семействата си, за това не, по, не получават заплащане и не получават признание. Това трябва да се промени. С интерес очаквам дискусиите, които ще последват и очаквам идеи за това как може да постигнем нашите цели. Трябва да се направят големи промени, но те са прости промени. Тези промени, тяхната цел трябва да бъде равнопоставеността на жените и момичетата. Тези промени ще засегнат всички области, всички сфери на обществото. Промените трябва да са включващи и трябва да разберем, че тези промени ще са от полза за всички нас, ще са от полза за подстигане на целите, на устойчивите цели от Агента 2030. Наистина, никой не бива да изостава. Благодаря ви. Dėkuoju poniai Ali Eliezir. Aš благодаря на госпожа Ел Ясир. Радвам се, че подчертахте колко много работа ни очаква за в бъдеще. Овластяването на жените наистина може да се реализира. От името на комисията ФАМ ви благодаря за вашите думи. Бих искала да благодаря на всички ви и на всички наши гости. Мисля, че днес чухме изключително важни и интересни изказвания, които ще бъдат основа за последващите ни дискусии. Сега ще се разделим на пет работни групи, които ще заседават последния ред. Членовете на националните парламенти трябваше да се регистрират предварително в една от петте работни групи. Членовете на Европейския парламент могат да изберат а, която и да е работна група. Пожелавам успех на всички работни групи. Нека да ви напомня, че след края на работните групи ще бъдете придружени до ресторанта за вечерната ни програма. Утре ще се видим отново в 9 часа, за да продължим работата си. Работна група 2 глобална перспектива свобода от насилие и овластяване ще се проведе тук след кратка почивка. Сега ще дам думата на Анна Мария Корат Сабил, която е председател на втората работна група. А останалите работни групи ще заседават в други зали, които им може да са доста отдалечени от а, тази Европейският парламент е доста голям. Ще бъдете придружени от нашите колеги, които ви чакат пред залата. Те ще ви опътят. Затова нека да преустановим работа за няколко минути, за да може всеки да намери залата си.